Вече сме в четвърта година от а, мандата и едва ли можем се надяваме навиците да се променят. Но асистентите така или иначе са тук, така че те ще информират депутатите. Продължаваме. С точка 8. Представяне от комисията на предстоящите или неодавна приятите делегирани актови, свързани с земеделската част на пакета Омнибус. Днес имам удоволствието да приветствам Пьер Баско от Генерална дирекция селско стопанство, директор по устойчивостта и подкрепа на доходите, много важен ресор. Предложението за регламент относно финансовите правила, приложими към общия бюджет на Съюза – или така наречения регламент Омнибус, беше публикувано през септември 2016 година като част от пакета за преразглеждане на многогодишната финансова рамка. В него се включват промени, които са приложими и към четирите основни регламента в областта на ОСП – През октомври миналата година беше постигнато споразумение и след това на 11 декември 2017 година Сълско-стопанската част на регламент Омнибус беше прията от съвета по селско стопанство и рибарство след постигнатото неформално споразумение. Комисията днес ще представи пет делегирани акта, четири от които се предвижда да бъдат прияти следващата седмица. Както знаете, делегирания акт за доброволната обвързана помощ и Конопа неодавна беше внесен в парламента. Ще дам думата на господин Бъско и се надявам, че 15 минути ще са ви достатъчно. А ако имате оплаквания, отнесете ги към секретарията. Аз нямам нищо общо. Винаги подчертавам, че регламента Омнибус е нашата малка реформа. Говоря от името на господин Декастро и господин Дес. Наистина, това е малката реформа, както я наричаме, защото има някои нови решения, част от които още тази година ще се усетят преди изборите до година. Мисля, че имаме какво да кажем на гражданите в тази връзка. Нека сега да чуем представителя на комисията. Благодаря и добър ден на всички. Потвърждавам, че 15 минути ще ми стигнат. Целта на моята презентация днес, както и вие казахте, е да откликна на искането на парламентарната комисия да бъдат информирани за делегираните актове, свързани с земеделската част на пакета Омнибус – прият на 29 декември 2017 година, съвсем в края на миналата година. Тук се включват важни елементи за упростяване и важни промени. Важен беше приносът на вашата комисия за тези промени, защото редица схеми по този начин се подсилват. Промените в някои случаи изискват е, и уеднаквяване и съобразяване на делегираните актове. Искам да наблегна на обстоятелството, че тук имаме по-скоро техническо уеднаквяване, за да съобразим текстовете с пакета Омнибус. Не възнамеряваме е, да се отваря дискусия по други теми, в полза на земеделските стопани и държавите членки. И така, накратко, делегираните актове. Единият вече е прият от комисията и е в процедура на контрол. Останалите са в процес на разработване и следва да бъдат прияти през втората половина на април. Започвам с промените в основния регламент за преките плащания, след това за развитието на селските райони, организацията на общия пазар, хоризонталните въпроси и накрая ще ви дам информация за графика. Преди обаче да навляза в темата по същество, важно е да подчертая, че презентацията тук е изготвена от администрацията на Генералната дирекция, за да се улесни е, дискусията в парламентарната комисия, но те по никакъв начин не могат да бъдат смятани за официална позиция на е, комисията, особено във връзка с е, тези актове, които още не са готови и те първо ще бъдат внесени. Започвам с преките плащания. Регламента Омнибус съдържа някои норми във връзка с схемата за доброволни помощи, обвързани с производството и съобразени с изискванията на СТО. В такъв смисъл схемата ограничава производството. Делегиран регламент 639 от 2014 година съответно беше изменен чрез съобразяване на определението на понятието трудност в делегирания акт както и а, кумулативното действие на подкрепата. Трябва да отбележа, че беше внесено известно опростяване а, във връзка с решенията, които се вземат от държавите членки. И в пряка връзка с а, регламента Омнибус беше а, изменен член 9 на делегирания регламент, така че семената за одобрените за подпомагане сортове коноп също да бъдат допустими за преки плащания. Както вече казах, този акт беше прият. Подготвя се и друг делегиран акт за екологизирането и преките плащания – Целта е нормите за екологизиране в делегирания регламент да бъдат съобразени с основния нормативен акт. Започвам с определението на постоянно затревени площи. Регламента Омнибус въвежда възможност е, държавите членки да въведат критерия разораване на площите, така че разораните площи да бъдат разграничени от постоянно затревените. Така ще бъде променено определението за постоянно затревени площи и то ще обхваща само тези площи, които се включваха до сега, плюс нискостеблените дървесни култури. Така държавите членки имат възможност евентуално да променят референтния списък и правилата за преобразуване на постоянно затревените площи. Регламента Омнибус въвежда три нови вида екологично насочени площи и за да се гарантира ефективност а, на а, този инструмент са посочени условията за управление на всички видове екологично насочени площи по един съгласуван начин. Затова се предвиждат изменения е, в условията за управление по видове екологично насочени площи и е, съобразно тяхното естество. И така условието за мискантус и силфиум перфолиатум са свързани с критериите за дървесни култури с кратък цикъл на ротация, защото те са много близки. А когато говорим за земя оставена на угър за медоносни растения, условията се приравняват с общите условия за земята, която е оставена под угър. По такъв начин не се обособяват медоносните растения от другите и се гарантира правна сигурност на земеделските стопани. Държавите членки могат да направят списък на медоносните растения на тази основа. Това е във връзка с преките плащания. По същия начин, за развитието на селските райони, очевидно има технически проблем – докато е, той се оправи, продължавам с текста. По същия начин целта за развитието на селските райони е съобразяване с е, регламента Омнибус на нормите в делегирания регламент. Има три насоки на промени. Първите – опростяване на условията за попадане в категорията млади фермери. Втората насока на промени е свързана с инструмента за стабилизиране на доходите и най-сетне има опростени правила за допустимостта на инвестициите, които се финансират със съответните инструменти. Делегирания акт ще бъде съобразен с новото определение на понятието млади фермери. Предлагаме обхвата на подкрепата да включи и търговски банкови заеми по линия на инструмента за стабилизиране на доходите като подмярка, а за инвестициите във формата на финансови инструменти, които следват общите правила за инвестициите. Тоест, необходими са някои технически корекции в делегирания регламент. За организацията на общия пазар имаме промени по отношение на храните и зеленчуците в различните оперативни програми. Предложението изброява конкретните правила за новите мерки и за укрепване на съществуващите. Обучението в организациите на производителите е една нова мярка за повишаване на знанията, за укрепване на мрежите и за създаване на нови канали за реализация на продукцията. Имаме и още една промяна а, във връзка с а, взаимните фондове – Възможно е в взаимните фондове да се влагат средства чрез този инструмент, който е предвиден за развитие на пазара. Предвиждат се също и някои пояснения и упростяване на нормите. Първо, за националната финансова помощ за храните и зеленчуците. Комисията само ще бъде уведомявана, но няма да се изисква тя да взема решение. Също така, чрез мярката промоция и комуникация се диверсифицира и консолидира пазара на храни и зеленчуци, което е разширяване на действащата мярка. Предвижда се и упростяване на статистическото докладване от държавите членки в годишните им отчети за дейността. Продължавам с хоризонталните норми. Отлага се прилагането на новите крайни срокове от 2018 за 2019 година. по такъв начин по първия стълб с ФГЗ ще имаме допустими плащания на основата на принципа на пропорционалност за компенсиране на намаляването на плащанията. След 30 юни на годината N плюс 1 тези плащания ще бъдат намалени – по съответна схема, която е посочена тук. 25% за първото 3 месече, 60% за второто 3 месече и 100% за плащани, извършени след посочените до тук срокове, при положение, че са над прага 5% и съответно 2% от първия стълб. По такъв начин земеделските стопани своевременно ще получават плащанията и ще се прилага принципа на пропорционалност. И накрая, господин председател, няколко думи за срока, в който ще се приемат и прилагат тези пет делегирани акта. Искаме пълно прилагане на нормите на Омнибус от 1 януари 2018, но може би няма да е възможно. Затова бихме искали колкото е възможно по-скоро след, влизане, след публикуването в официален вестник да влязат в сила полза на земеделските стопани за укрепване на пакета Омнибус. Един от делегираните актове за доброволните помощи, обвързани с производството. Вече е, имаме решение на комисията. Останалите, екологизирането, развитието на селските райони, хоризонталните е, въпроси, обща организация на пазара, очакваме те да бъдат прияти или през април, или средата на юли тази година – така че в края на лятото и пете делегирани акта да са факт. По такъв начин мисля, че изясняваме по-добре какво е съдържанието на пете делегирани акта, които се отнасят до общата сълскостопанска политика. Благодаря. Bardzo przepraszam, sorry. Rozpoczynamy pytania, wypowiedzi od pani panów posłów. Благодаря. Има ли въпроси и коментари от депутатите? Господин Декастро, заповядайте. Грация, президент. Благодаря, господин председател. Само искам да кажа няколко думи за метода. Мисля, че сега е удобен моментът да обсъдим именно тази презентация. Благодаря на Пиер Баско за нея, защото според мен по такъв начин – можем а, да въведем един постоянен метод на работа. Всеки път, когато комисията подготвя делегиран акт, преди а, неговото одобряване, той да бъде представен тук в нашата парламентарна комисия. Тук имаме някои раз, различни ново, новости в регламента Омнибус и за това е крайно необходима тази презентация, именно а, за да разберем задъл, задълбочено какви ще са последиците от този политически избор, който прави комисията. Затова приветствам този метод на работа, искам да го да подчертая дебело това. Преди окончателно да бъде прият един делегиран акт, пред нашата комисия да бъде представен от комисията в името на прозрачността и по-добрата информираност. Благодаря. Chciałbym się podpisać pod wypowiedzią pana posła De Castro i... Искам да споделя вашето мнение и се обръщам към комисията наистина с апел това да стане. Благодаря, господин председател. Благодаря и на комисията за представане на делегираните актове. Мисля, че е много хубаво е, че е, вярно е това, което каза Пауло да Кастро, че е, комисията своевременно ни информира, но е, все пак е, трябва да се съобразяваме и с е, е практиката ни. Имам допълнителен въпрос, е, когато става дума за Силви, е, когато се засажда това, е, е, този вид, става дума за медоносни видове, които трябва да се вземе предвид и периода на цъфтеж. Ето защо трябва да е ясно, че този, тази култура а, има значение и за производство на биогаз а, и се а, засажда именно и а, с такава цел. А, и от тук е и моят въпрос. А, е, който се решава с делегиран акт, ако това не стане, е, се явява проблем за е, производителите. Същото се отнася и за мискантус. Той се използва и за отопление. Там може, по този начин може да се пести CO2 и е, тук също трябва да се, е, това трябва също да се регламентира чрез акт по делегация. Колкото до е, корекциите, е, бих искал да чуя малко повече информация относно е, трайните е, затревени площи бихме искали е, да поддържаме контакт е, с комисията в това отношение, за да може всичко това да се прилага добре на практика. Комисия повинна види, че способ да се внима латво. Действително. Комисията трябва да е наясно, че никак не е лесно да се справя с господин Дес. Си, Благодаря, господин председател. Аз искам да се изкажа за е, организацията на производителите в сектор плодове и зеленчуци. И искам да напомня, че по време на триалога постигнахме едно политическо споразумение в рамките на дискусите за Омнибус е, по един елемент е, по член 33 или 3, където имаше раз, е, разногласие. Ставаше дума за промоционални действия, също и за превенции така че да може да има средства, които да, подкрив... да покриват действия за диверсификация. По време на триалога постигнахме съгласие между парламента и е, съвета. Комисарят в едно писмо от 9 януари ни така, уведоми, че ще бъдат спазани на, исканията на парламента. Също така ни увериха устно, че въпросът е бил разгледан. Но при разглеждане на последната версия на текста в приложението, което изменя приложение 2 от списъка на, на съответните акции, се появи точка 21, където се говореше за кредитите за износ в областта на плодовете и зеленчуците и превентивни мерки по време на кризи. Тези неща бяха отпаднали. Тоест, има разлика между договореността ни по време на триалога, което беше политическо споразумение, и това, което ни се предлага сега в е, проекто Делегирания акт. Затова призовавам комисията да спази е, така, условията на вече постигнатото политическо споразумение. Panie pośle, myślę, że to powinno też to pana e, wystąpienie znaleźć formę pisemną. Предполагам, че ще е добра идея да отправим това искане в писмен вид към комисията, така че да е ясно какво очакваме. Господин Фланаган. Благодаря. Както каза и господин Дес, изключително важно е, е да ни обясни комисията какво се случва е, с е, договореностите по, в рамките на Омнибус регламента. По отношение на постоянно затравените площи, може ли да кажете кои нискостеплени дървесни култури ще се включват в тази мярка? Страните членки или определят критериите, кое е, се е, спада към е, пасища в такъв смисъл? Пани посел Шрайер. Господин Госпожо Сраер. Аз съм от Нидерландия и когато става дума за постоянни пасища, това са площи, които не се е, предполага да бъдат косени. Поне така се прилагат тези изисквания в Нидерландия. Има ли по-широко тълкуване? защото в Европа, като че ли на различни места съществуват различни на места и по-широки е, тълкувания. Може ли да коментирате постоянно за тревената площ, как се тълкува? Нямаме други подадени заявки за изказвания. Не виждам някой друг да иска да вземе думата. Затова се обръщам отново към комисията да отговори на зададените въпроси. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря за повдигнатите въпроси и коментари по нашите предложения за промени в делегираните актове, които ви представих. Що се отнася до процедурата и възможността комисията да представя и коментира достатъчно равно, рано проекто делегирани актове, ако си спомням правилно, аз не за първ път съм тук при вас и е, си отбелязвам вашето искане. По отношение на екологично насочените площи – там имаше бележки за необходимостта да се използват е, е, продукти за растителна защита за медоносните и други култури. Нека да припомня е, целта на екологично насочените площи, а именно да се защитава и развива биоразнообразието на земеделските площи. Така че тези два вида екологично насочени плодъщи са, се включват в задълженията за екологизиране. Така че на практика ще се прилагат условията за съществуващите екологични насочени площи. за земите, за угър, за медоносни растения искаме да изключиме възможността да се използват продукти за растителна защита. А за културите за горива искаме да е, прилагаме условията за дървесни култури с кратък цикъл на ротация е, за използване на съответните продукти за растителна защита. Два въпроса имаше за постоянно затревените площи и за евентуално разширената дефиниция. Това е една техническа промяна по делегирания акт. В регламента Омнибус законодателите решиха тази дефиниция на постоянно здравена площ да включва и площите, където има нискостеблени дървесни култури и тревни площи. В някои региони на Европа, Южна и Северна, има именно такива площи, които се използват за пасища, но всъщност там има немалко нискостеблена дървесна растителност. И за това се реши в регламента Омнибус да има възможност страните членки да включват подобни площи в схемите за директни плащания. Когато те биват включени в тези схеми, естествено, настоящите правила за съществуването на неземеделски елементи, като например дървета, ще се прилагат. Примерно 100 дървета максимум на хектар. А ако страните членки решат да използват така наречената прората система за съответните области, частите, които не подлежат на земеделска дейност, ще трябва да бъдат отразени с съответния брой дървета. Тоест, ще продължат да се прилагат съществуващите правила към новата дефиниция за постоянно затревена площа. Броя на дърветата реално, по наша информация, не е проблем. Другият елемент, който се променя в е, настоящата, т.е. да кажа в предходната дефиниция, е, е използването на така наречения и за оран, т.е. ако има площи, които са били изорани, тогава вече се счита, че ротацията е на, нарушена и е, вече площа не може да се смята като постоянно затревена. Има и решение на, свет, на съда от 2015 година, по която сериозно се разширява дефиницията за постоянно затревена площ. От 2015 и след това е, е, някои такива плащи изведнъж бяха, влязоха в е, тази дефиниция благодарение на измененията, които са законодателите въведоха, за да отчитат е, това решение. И накрая въпроса на господин Дантан за кредитите за износ. Да, в проекто делегирания акт, който в момента подготвяме, се предвижда да се изключат такива кредити за дейности за диверсификация и консолидиране в сектора плодове и зеленчуци, защото във вътрешния си анализ установихме, че е, тези кредити ще са в нарушение на правилата на СТО. Затова се реши този тип подкрепа да бъде извадена от делегираните актове и от видовете подкрепа, които могат да бъдат предоставени в сектора плодове и зеленчуци. Благодаря. Okej, okay. w takim razie zakończyliśmy ten punkt. Czy jeszcze ktoś благодаря. А, господин Фланаган иска да думата пак. Е, за това, което говорихте за дефиницията за пасищен материал. Не аз, е, така замеделски стопани, които разговарят с мене, поставиха въпроса за това дали така наречената изтравнича е култура, която може да се счита за пасищен материал. Защото така от практика те са свидетели, че всъщност площи залесени с изтравниче са, подлежат на определение за пасище. Също нискостеблените или храсти площи от 150 хектара. Те могат ли да влязат в съответните области? Благодаря. Заповядайте, господин Дес. Благодаря. Имам допълнителен въпрос. От 2015 е, имаме решение на Европейския съд е, и вие е, казахте, че междувременно всъщност Европейския съд така да, излезе с една невярна преценка и е, сега е, става дума за 100 000 хектара е, постоянни е, затревени площи, които са е, е, разорани виждате, че това може да се окаже контрапродуктивно. Бих искал въпреки това да помоля да помислите допълнително дали в смисъл, в логичен смисъл няко... все пак да не се, забра... да не се, за... да се забранят препарати за растителна защита, защото е, става дума за 300 е, хиляди е, хектара, които сега не се засаждат с нищо. всъщност делегир някак на комисията, насочен срещу решението на съда. И сега комисията има така уникален шанс да въведе такава забрана при е, тези, е, тези е, препарати и тези 300 000 хектара да се използват в интерес на пчеларството. Так, bardzo często to rolnicy pytają, e, nawiązując do... Да, съвсем така закономерен въпрос, господин Дантан. Благодаря да се върна на отговор, от който получих. Не знам къде е проблема, защото не става дума за кредити за износ, а за помощи за предоставяне на, на, за извеждане на пазара, включително и за фитосанитарни мерки. В такъв смисъл предлагам комисията внимателно да огледа текста. Сугестия до Państwa с комисии, я widzicie, няма ma Както вижда представителя на комисията, няма да е лесно тук. Кажете какво имате да отговорите. Да, да, с вас никога не е лесно, но за мен е удоволствие. Бележката на господин Дантан, да, ще много внимателно оглеждаме формулировката, отбелязваме си неговия коментар и ще потърсим решение. По отношението на производството на царевиц и е, временните затревени площи, които евентуално могат да бъдат формулирани като постоянни в Германия. Ако разбирам въпроса на господин Дес, да, това може да стане от 2018 година. Може да се въведе критерия за ора, изораване, за да може тези е, постоянно затревени площи да преминат в категорията временно затревени. Така Германия ще може да преизчисли съответния коефициент и да формулира правилата за преминаване от един вид площ в друга. Господин Фланеган зададе въпрос за изтравничето. Въпросът дали това е култура, която е за паша или не, мисля, че няма проблем. Напълно възможно е по съществуващото законодателство се казва, че могат да се включат и други видове. Тоест, не се изключва изтравничето, когато то се използва за паша положението, което вие описахте, то тази култура може да влезе към пасечните култури и съответно площите да се определят като постоянни пасища, но трябва да имам по-конкретна информация за ограничението за е, храсти 100 на хектар. Става дума само за дървета, не за храсти освен ако страните членки не решат да използват прората механизма, е, за да могат да отчетат е, една част от парцела, която няма да, бъде, която няма да подлежи на директно плащане. Благодаря. Госпожа Шайер има допълнителен въпрос. Е, все пак бих казала, че постоянните затревени площи, и тук има при германските коледи, трябва да внимавате е, с тях, да не е, така тласна нещата в грешната посока. Аз съм от е, Нидерландия, където се е, провежда, къде се провеждат повечето празненства е, и селски празници, обикновено на тези затревени площи на, на ферберите. Е, и когато фермера не може да разоре тази площ, тъй като тя се води постоянни, постоянна затворена площ. Там великденските фестивали и празненства се провеждат. Трябва да сме реалисти, да имаме предвид и реалния живот и практика, не само да мислим за екологичните въздействия. Аз бих искал да се отнеса към въпроса, да свържа въпроса с отговора. Да, това е официалният отговор на комисията на моя въпрос а, това, което а, вълнува селските стопани от моя избирателен район е а, е, друго. Например, люцерната се счита за постоянна а, култура. А, така че това също трябва да, се, да е ясно, да се изясни въпроса и с а, постоянните а, пасища. Сега Ако, разбира се, не сте в състояние да отговорите изчерпателно всички въпроси, ние сме готови да приемем вашите е, отговори в е, е, писмен вид. Сега на френски ясно е, че изтравничето е, и площите покрити с степна трева е, е, се считат за постоянни е, е, затворени площи, но държавата членка има право да прецени да прецени как да ги ползва. Така че отговора на този въпрос е ясен и се разбира от само себе си. Не виждам други желаящи да вземат думата. Госпожа Шнайер отново. А, ако казахте ни, че ако не получим отговор тук, ще получим в писмен вид, така че често обаче не получаваме такъв, затова настоявам да получа точен отговор на въпроса си в писмен да получа писмен отговор на въпроса си. Разбира се, можете да зададете въпросите си и в писмен вид. Можете да ги отнесете и към Европейската комисия. Пишете директно до Европейската комисия. Не е лесно да се препращат да праща електронна поща до хора, които отговарят за определен въпрос, така че е, възползвайте се от съществуващите възможности и отнасяйте писмата си до съответната инстанция. Господин директор, имате думата. Извинявайте, господин председател, да се върна на въпроса. Е, мисля, че не разбрах съвсем добре въпроса за независимите е, пасища или затвени площи и когато получа точен въпрос, ще се постарая да отговоря. Но за да избегнем недоразумение поради е, решението на съда е, от е, 2015 е, редица е, временни е, тревни площи, затвени площи, които се разорават е, ежегодно, все още се считат за постоянни поради в светината на това съдебно решение от гледна точка на улавне на, на въглерод и биоразобразие, те имат минимална полза. Значи, когато една тревна затревена площ е разорана, тя не трябва да се счита за постоянно затворена площ. Това е единствената а, обяснение и единствената измерение, така, което отговаря на спецификата. Значи, когато говорим сега за постоянна е, затворена площ, е, имаме предвид точно такава, която не се разорява, не влиза в е, е, ротация е, и е, това трябва тя трябва ясно да се разграничава от е, временните е, затворени площи, които се разорават, е, които се е, разработват интензивно. Е, но, разбира се, ако ми пратите конкретен, подробен въпрос, аз с удоволствие ще отговоря е, на него отново в писмена форма. Да, ще съм ви благодарен, ако изпратите отговора, отговорите до секретарята, който ще ни ги раздаде. Ще ги разпрати до всички нас, тъй като темата ни вълнува всички. Не само задалите въпроса се интересуват, но и други също. Госпожа Магенис. Благодаря. Току-що ми подсказват, а може би вие ще ми е, е, обясните. Днес процента е, за постоянните затворени площи е национално равнище. Е, национално не се свежда до отделната ферма. Е, е, това, което вие казвате току-що, е, е че е, трябва да се навлезе в повече конкретика до отделните ферми. Това е доста така драматично промяна в тълкуването и бих искала да чуя допълнително изяснение или пък може би заслужава допълнителен дебат. Боя се, че въпросът не бе правилно разбран. Аз нямам предвид, че сега очаквам отговор. Значи, понятието постоянна тревна площ, затворена площ и специфичното тълкуване, което чувам тук, са драматично различни. И когато получим вече е, обяснение именно на, тази, е, е, на, тази, на тази разлика, ще трябва да проведем допълнителна дискусия, защото тогава нещата вече ще опрат и ще се сведат до отделния фермер, до отделното стопанство. Отново, както казах, с удоволствие ще отговорим в писмена форма. Само да поясня задължението, което се включва в е, екологизиране условията за екологизация, за постоянната затворена площ, е да се поддържа едно, едно съотношение, което се определя е, от държавата членка на национално равнище или ако реши държавата членка на регионално равнище. Много държави е, членки решават това референтно съотношение да се калкулира на, национално, на регионално, не национално равнище. Така че, ако един фермер с постоянно запаси, ще реши да, да е, конвертира, да е, работи част от е, своите площи и земи, тогава ще бъде зачетено задължението за екологизация на макроравнище, дали на национално или регионално равнище. Промяна в дефиницията, която може би ще се наложи, ще е, се отрази върху именно този е, показател, това референтно, е, този референтен процент. Но единственото индивидуално задължение се отнася до постоянната затревена площ, която е класифицирана като екологично чувствителна такава това е случая в няколко страни, където задължението да се поддържа такава постоянна зелена площ, е, се е, дефинира на е, равнище, индивидуално равнище. Значи няколко нива са национално, регионално или другото конкретно за особено екологично така насочени чувствителни площи, вече на личностно, на, на ниво ферма. Това отговаря на въпроса ви? Да, е, удовлетворяваме отговор на комисията. В е, Нидерландия е, имаме е, много подобни територии. Сега говорим за постоянни е, затворени площи е, и мисля, че е, това ще предизвика доста така недоволство сред е, нашите фермери. Е, благодаря, господин директор, за този обмен на мисли. Много навременен, много полезен е за нас, пък и за вас защото ние като представители на е, нашите избиратели всъщност сме бли, по-близо от вас до самите замедалски стопани, така че е, разбираме по-добре леките решения. Благодаря на, на на Европейската комисия, благодаря на вас. Сега минаваме към следващата точка, която е, е обмен на мнение с представител на комисията от Генерална дирекция Санте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 посещение на делегация в е, Бразилия, е, както и е, от загрижеността за общественото здраве във връзка с сравнението между двете системи. Имам удоволствието да приветствам Кристина Ласо Санц от Генерална дирекция Санте, която ще направи презентация по темата. Oh, yes. Yes, yes, yes, yes, И I также и jest обецна пан е, Ван е, Даск. Да, представена е комисията от госпожа Ласо Санс, но и от господин Коен Ван Дайк от е, същата генерална дирекция. Не зная дали двамата ще говорите или само единия, както вие прецените. Презентувач становиско в крайна сметка ни интересува позицията на генералната дирекция. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Добър ден, уважаеми членове на парламентарната комисия. Аз ще направя уводната част, а госпожа а, Ласо Санс, която а, води от наша страна преговорите с Меркосур, ще продължи. Ще направя общ преглед на действията на комисията по отношение на Бразилия, за да се гарантира пълна защита на здравето на гражданите на Европейския съюз. Ще направя преглед и на резултатите от действията – Връщам се към март 2017 година. Тогава комисията беше уведомена за две големи разследвания за измамите с месо. Там имаше замесени и хора от Министерство на земеделието на Бразилия с издаване на фалшиви разрешителни и нередности при проверките на кланиците. Тези разследвания предизвикаха сериозна разгриженост, защото бразилско месо се внася в Европейския съюз и ние веднага наложихме строги мерки. Първо, спряхме вноса от а, животновъдните обекти, а, които бяха обект на разследванията и след това те бяха заличени от списъка на обектите с разрешение да изнасят в Европейския съюз. Друга мярка бяха физическите проверки, 100% физическа проверка на границата и 20% микробиологични изследвания за салмонела и други микроорганизми. Важно е да се каже, че всички тези мерки са само в допълнение към обичайния граничен контрол. Обикновено всички местни продукти – на границата на Европейския съюз са подложени на документална и физическа проверка преди да бъде издадено положително становище. През май 2017 година беше извършен одит за оценка на бразилския контрол върху продуктите от животински происход, които се изнасят за Европейския съюз. Трябва да отбележа, че се внасят не всякакви продукти. Свинско месо не се внася, а само обезкостено говеждо и то от определени щати на страната. Беше установено, че съществуващите недостатъци и нередности не са преодолени. Затова беше отправена молба към бразилската страна да отговори на препоръките на комисията как изпълнява препоръките и редовно да докладва за изпълнението. Но в светлината на скандала с измамите, с фалшивите разрешителни и кланиците, комисията предприе незабавни действия. В тази връзка ви припомням писмото от 17 юни от комисаря Андрукайтис до бразилския министр на селското а, стопанство, в което се искаше е, заличаване на всички обекти, е, в които се произвежда е, конско месо от списъка на одобрените вносители, както и сериозна обстойна проверка на всички, на които им предстои одобряване – също така от Бразилия беше поискано да въведе 100% микробиологични изследвания и пълна проверка в съответствие с здравния сертификат за установяване на евентуално наличие на салмонела и други забранени микроорганизми. След проверката през май 2017 година, бразилската страна се нуждаеше от известно време, за да изпълни препоръките. За това одита от страна на Европейската комисия беше отложен от декември миналата година за януари тази година. В началото на февруари беше извършен този одит – който установи, че се предприемат сериозни мерки за преодоляване на положението. В резултат на това има значителен, ако не огромен напредък. Комисията разглежда тези констатации в светлината на доклада е, за извършената проверка, както и отговора на бразилските власти – Прави се преглед на постигнатия напредък и ефективността на мерките. Предпазните мерки обаче продължават да бъдат в сила. До сега около 22 000 пратки а, са проверени и са направени а, 5 1713 лабораторни изследвания. На 5 март комисията беше уведомена от Бразилия за третия етап от разследването поради установена измама в три обекта и три лаборатории, в които пробите са манипулирани, така че на 5 март комисията настоя пред Бразилия да предостави подробна информация по случая – и за предприемите мерки, особено по отношение на посочените обекти и лаборатории. На второ място беше поискано спиране на процедурата за сертифициране и изтегляне на всички пратки, предназначени за износ в Европейския съюз от тези обекти – също беше поискано повторно извършване на лабораторните изследвания, които преди това са извършени в лабораториите. На 9 март бразилските власти отговориха, като уведомиха комисията и изпратиха допълнителна информация на 15 март. В момента трите лаборатории, считано от 15 март, не работят временно – трите акредитирани референтни лаборатории, които проверяват резултатите на частните лаборатории, извършват своята дейност. В доклада бяха посочени три животновъдни обекта, но се включи в обхвата на проверките и нов списък обекти, така че е, е пълен обхвата на обектите, които изнасят е, месо за Европейския е, съюз. Ние настояваме за пълна яснота и за изпълнение на всички ангажименти за спиране на дейността на засегнатите обекти. Накрая, ясно е, че ни предстои още работа, защото много обстойно е, следим ситуацията и сме предприели всички необходими мерки за гарантиране на здравето на европейските граждани. Ще продължим да работим така в тясно сътрудничество с бразилските власти и разбира се, комисията е готова да предприеме допълнителни мерки на основата на допълнителната информация, която получаваме, за да гарантираме здравето на гражданите. Благодаря. Благодаря. Има ли въпроси и коментари? Господин Дантан. Благодаря, господин председател. Благодаря за направената представяне на информация от страна на комисията от това, което изчетох напоследък, имам три въпроса към комисията. За санитарните проблеми и пробите, като че ли различните лаборатории, които правят е, анализи, са предоставили фалшиви или подправени резултати. Комисията има ли направени проверки, анализи от европейски лаборатории, не само за салмонела, но и други? Има и други проблеми. Примерно, ЮАР извършва определени анализи за листерия и там са, се, оказали, се е оказало, че има положителни проби. Друг въпрос – Бразилските служители, с които сте в контакт по европейски изисквания, във всяка кланица трябва да има ветеринар, за да има и е, постмортем прегледи. Смятате ли, че има достатъчно ветеринари в Бразилия за тази цел? и е, дали практиката отговаря, ние получаваме ли достатъчно информация, включително и за тяхната възможност да извършват такива проверки. После, е, фуражите за животни. Съответните проверки, които са извършени на място в Бразилия, дават ли възможност да твърдим, че в фуражите няма добавени медикаменти, хормони. И кой е направил тези проверки и съответните анализи? Бразилски лаборатории или сме ги правили ние? Господин Данано. Благодаря, господин председател. Много е добре да цитираме европейските правила, особено за фитосанитарни мерки но мисля, че Европа трябва да контролира и вноса. В е, търговските споразумения се поставят, разбира се, и въпроси, свързани с митниците, но също и за фитосанитарни норми. Много трябва да бъдем е, бдителни за спазване на нашите норми и също така да мислим как се извършват проверките не може да се прави компромис по въпроса с, с ГМО, пестициди, пестициди, антибиотици, присъствието на ветеринар в кладицата. Абсолютно задължително. Трябва да има и предварителни проверки. Какво прави комисията, за да установи дали се спазват фитосанитарните норми за продуктивност не само от Бразилия, но и другаде става дума също така и за подправени продукти. Господин Фланаган, аз разговарям с мнозина производители от моя избирателен район и те доста често се обръщат към мен с въпроси откъде и защо има внос на говеждо от Бразилия, чии интереси обслужваме когато е, се каже, че ние внасяме такова месо, е, не мисля, че хората непременно държат да отидат и да го опитат. Достатъчно говеждо се произвежда при нас. Е, когато има наше производство и то отлично, не вярвам да има огромен интерес към това да се ползва внос. Може ли да ми обясните защо това се случва? Освен това, колко тона вече говеждо влиза от е, подобни страни? Чувам, че количествата са огромни. И е, разговарях с е, представители на земетелски производители в Ирландия. Те не са наясно. Колко, колко тона влизат в Европейския съюз от този продукт, който ние всъщност не държим да се появява тук? Освен това, говорите за задоволителни фитосанитарни процедури. Това не влиза ли в разговорите за Мегеркосур също така? Господин Кларк и всеки, който идва да ни говори, непрекъснато ни казват едно и също. Ама ние тези неща не ги искаме те ни казват, не искате, ама така ще е. Ама ние не искаме. Та откъде идва търсенето? Кого обслужвате? Кого? Кой дойде и каза, искам? Каза, о, толкова е вкусно говеждото от Бразилия, че искам да си купя бразилско, а не европейско говеждо. Никак не ни успокоява това, което ни казват. Посълбапе. Ačiū gerbiamas pirmininkė, ačiū komisijai už pateiktą informaciją. Iš tikrųjų buvo labai. Благодаря. Благодаря на комисията за предоставените информации. Много интересно бе за нас. Имаме ред въпроси. Сутринта обсъждахме е, принципите за хуманно отношение към животните и тук е мястото да запитаме е, действително какъв е обема на вноса на говеждо в Европа. А, ние произвеждаме говеждо с много добро качество в Европа. Ние спазваме изисквания за околната среда и ред други изисквания. Достатъчно конкурентно способни сме, включително и по отношение на цените. Но когато става дума за продукти, произведени по много по-низки стандарти, защо сме готови да ги приемем? По този начин отъжняваме е, включително и е, борбата с е, климатичните промени. Може би е дошъл момента в Европа да искаме не само продукти с добро качество, но и също да има добро управление на цялата производителна верига. Т.е. да се спазват изисквания за околната среда и ред други трети страни, които искат да правят внос в Европейския съюз, не произвеждат е, по същите правила. Тези трети страни, които нарушават нашите стандарти и е, произвеждат с много ниски разходи, са по-конкурентно способни, но тяхна реално ни излиза, че ние про... поддържаме тяхната продукция, която се осъществява в условия, които не, от, не отговарят на нашите критерии. Така че е редно да направиме съответния избор. Ние имаме своите критерии, нека се облягаме на тях и да ограничим възможността на трети страни да влизат на нашите пазари, с продукти, които не са произведени по нашите стандарти. Това е елементи от борбата с климатичните промени. За да спазваме едни същи стандарти, трябва да има еднакви правила на играта навсякъде. Thank you. Well, we're discussing... Благодаря. обсъждаме една много безпокоителна тема, именно стандартите и без... безопасността на храната, която е внасена от е, Бразилия. Тоест, е, много е притеснително да чуваме, че да ни се твърди, че месото внесено от Бразилия е добро при положение, че то всъщност не е безопасно. Радвам се, че комисията си дава сметка и изяснява този проблем. Сега, господин Фленеган е, зададе въпроса кой ще яде бразилското говеждо. Очевидно има потребители и комисията е наясно кой внася месо от Бразилия, защото щом е, това се случва, Очевидно има а, търсене. Сега, говори се тук, че имаме страх от ефтин внос. Да, но това не означава единствено изисквания към етикетирането, за да знае потребителя какво яде. Трябва да убедиме потребителите на едро за, в предимствата на продукцията от Европейския съюз. Да няма стимули за продажба на месо, което е минало през съмнителни проверки. Защото това се отразява директно и върху човешкото здраве. нека комисията да ни каже кой реално купува бразилското месо. Äh, äh, Благодаря на комисията. Мисля обаче, че на основните въпроси тя не отговори. Основното зло е корупцията. въпросът с корупцията не е изчистен и заснен тук. Ако а, сравняваме е, съответно с органите в националните, в държавите органи, в държавите членки, е, е, правителствата също могат да бъдат заподозрени. Тук отношенията са така, има опасност да изпускаме от поглед важните, съществените неща. Ако говорим е, сега дали става е, трябва да поставим основния въпрос откъде е, какъв происход е на месото, с какво е хра, са храни животните. Има е, над 20 пестицида, които в Европа вече са забранени, но другаде все още са разрешени. Е, каква е опасността от сурово месо или не, използвани си антибиотици и така нататък. Всичко това са принципни въпроси. А ние така се впускаме в, плъзгаме по повърхността и казваме, ако проблемите са решени, всичко е наред, но не, те не са решени. има ли случаи при констатирани проблеми съответната пратка да е върната след съответната проверка. Как ще продължат нещата, ако количествата се увеличат, ако става дума за 100 000 тона, вече измерените са различни? За мен не е достатъчно това, което чух като отговор. Колкото до пътуването до Бразилия, ние тук разгледахме една семейна ферма с 28 000 хектара с 120 животни. Това ли е представително за бразилското селско стопанство? програмата ни на, на посещението ни предложи нищо друго. Ние просто така не можахме да, да проследим и действията на правителството на практика. Следвахме тяхната програма. проблема с говеждото, освен проблема с говеждото, съществува и проблем с пилешкото месо. Не само Европейския съюз слага ограничения на внос на пилешко от Бразилия. Те са един от основните износители, Бразилия имам предвид – и е, се питам комисията дали може да ни даде известна информация и по този въпрос. Е, до... Няма да коментирам говеждото, защото колегите доста говориха, но ме интересува какво е положението с пилешкото. Аз посетих е, Бразилия с делегацията за Меркосур. И знам, че там се работи много е, по е, въпросите за е, хуманно отношение към животните, но параметрите са и критериите са много-много различни. Включително и критериите за животинско здраве. Това се обсъждаше и при споразумението с Меркосур, защото европейските стандарти са много е, високи и видяхме колко много се различават те от бразилските. Та, съображенията за здравето са много важни. Може ли да коментирате конкретно вноса на пилешко месо, какви е, проверки има и какво е направено по съответните кризи? Господин Шай, госпожа Шер, благодаря. Както е, се каза, ние имаме много стриктни норми за опазване на околна среда и за хуманно отношение към животните и е, реално абсолютно подценяваме е, собственото си производство и го продаваме за древни стотинки. Използването на антибиотици в животновътството, ние имаме такива норми, че всички ни се смеят. Също проблемите с пилешкото. Комисията коментира също и нелоялните търговски практики. Имаме приети стратегически инициативи за чужди инвеститори, но когато говорим за преразглеждане на директивата, комисията като че ли не си дава сметка, че притиска собствените ни производители е, заради конкуренцията отвън. Може ли комисията да поясни защо е, са приети формулировки в едно писмо от 6 големи компании и са вкарани буквално е, дума по дума в законодателството. вноса на говеждо и пилешко от Бразилия създава сериозен натиск върху е, производителите от Европейския съюз. Вносителите в е, Нидерландия определят, дават собствени условия. Реално те притискат производителите със ред е, изисквания – и когато запитахме комисията, те почти ни се присмяха. Благодаря на комисията за този доклад. Е, той така отговаря на моят е, посока на мислене. Наистина ме кара да се замисля, като чувам нещата за е, е, условията в лабораториите и сертификатите. Е, се питам е, какво трябваше всъщност да се опитаме да видим е, при посещението си там. Ние е, искахме да видим как функционира цяла системата им като цяло но 10% от животните, само 10% от животните могат да бъдат проследени, в смисъл происхода им от раждането до кланицата. Най-различни стандарти се ползват, на различни възможности за конкуренция. Тук европейските скотовъди ще бъдат сериозно ощетени 100 000 тона говеждо или е, пилешко месо, ако се внасят, е, след като знаем, че е, консумацията на месо в Европа пада, а освен това тук влизат продукти, които не отговарят на нашите стандарти. Трябва да има ясни правила, това да не се случва повече и това, т.е. Тази, е, това е означение европейско и неевропейско месо, трябва да е, е, се спазва ясно. Аз, като си помислим, че във всеки обект, който, който посетихме в Бразилия, имаше Point Power презентация за това как не трябва да се унищожават тропическите гори и че ние също можем да, да, е, да правим, ние трябва да сме сигурни, че можем да е, проверяваме допълнително това и да гарантираме сигурността на нашите, безопасността на, на нашите е, потребители, в противен случай да не внасяме от подобни държави и да отчетем това в търговските споразумения с такива държави. Благодаря, господин председател. Преди няколко дни е, се върнахме от е, посещение в Бразилия с член на комисията. Е, важно е да имаме този доклад и важно е много точно да анализираме това, което се случи там когато сключваме търговски, договаряме търговски споразумения, споразумения за свободна търговия, е, трябва да има достатъчно е, е, прозрачност. Обикновено обаче така има известно съмнение за, относно условията, фитосанитарните условия, социалните качество на фуражите и така нататък. Би трябвало е, именно в е, договаряне с разумението с Меркосур да е, отчетем и да помислим и за тези аспекти. Корупцията в Бразилия и други подобни. В противен случай всъщност и, и трябва комисията да ни даде точен доклад с много точни констатации после е, трябва да се отчете тук и е, транспортирането на живи животни, на трупни, е, трупно месо. Е, Uh, Thank you, Chair, and my thanks to the Commission. I suppose those who visit благодаря, господин председател. Благодаря и на комисията. Тези, които бяха в Бразилия с делегацията, мисля, че 2015 е, или 5 преди години е, с, чуват един и същ дебат. Е, даже нещата се влушават, защото тук вече се говори за корупция в месопроизводството, което е смущаващо. Единственото хубаво е, че бразилските органи е, са го е, разкрили и поне, или поне си признаха и ни казаха за това. Въпросът ми е, колко е сигурна, доколко е сигурна комисията, че е, е изкоренена е, корупцията в системата? И второ, по стандартите и проверките. Е, какво още можем да направим от е, гледна точка на Европейския съюз е, е, във връзка с месото, което внасяме? и етикетирането а, в магазините. Голяма а, част от а, това месо не отива в, а, в от магазините, в, след търговците на Древно, отива в а, кейтеринг, а, хранителни а, заведения. А, тук нещата са малко по-сложни. Може би е, комисията ще отговори дали не трябва да се помисли за решение и на този въпрос. И така, сега ще помоля представителя на комисията да отговори на зададените въпроси. Благодаря за всички въпроси. Ще се опитам да отговоря на всички, да но не забравя някой. Припомнете ми, ако пропусна нещо. Много важно е в самото начало да се каже, че става дума за бразилска криза, не европейска. Важно е да се каже, че в Европейския съюз ние имаме система за безопасност на храните, която е, е висококачествена. Е, е, готови сме да реагираме бързо при нередности, но също трябва да имаме стриктни правила и при вноса. Е, Европа не е разграден двор, където всичко може да влезе. Е, нашите изисквания са много е, конкретни и трябва да се спазват много стрикно. Значи, условията за внос са трябва да гарантират тези високи стандарти. Второ, имаме така наречените одити или проверки. В този случай през май 17 бе проведен е, такъв одит е, и в него бяха направени сериозни констатации, имаше и последващи мерки, така че в Европа има система. Ако отидем на място в дадена страна и в заведения, които са е, авторизирани за износ, трябва има достатъчно гаранции да се проведат проверки, така че продуктите, които са разрешени за внос, е, са спазили е, съответните изисквания и ако е, не са спазени, т.е. държавата, третата държава трябва да предложи план за действие, да докаже, че е изпълнена въпроти и други. Въпросът с лабораториите, споменах го в уводните си бележки. Ясно е, че е, ясно е, че някои резултати в е, лабораториите са манипулирани. Е, същевременно, както казах, имаме 100% проверки, засилени проверки провеждаме върху 20 случая, където правим, вземаме проби за салмонела връзката с тази измама, която бе констатирана, е, е, е, всъщност бяха взети проби върху, от птиче месо, точно с салмонела. След това на границата, разбира се, се проверяват тези пратки, които постъп, влизат със съответния сертификат, дали отговарят на общите изисквания и дали резултатите констатирани отговарят на реалността по е, броя вно, количеството внос. Е, на въпроса какво е търсенето, е, мога трудно да отговоря. Мога само да цитирам данни за вноса. И ако погледнем вноса от 2016 насам, за месото като цяло и отделно конско, говеждо и птиче, 575 000 тона е внесено. Ако а, е, сега сравним с потреблението, което също е важно, е значително в ЕС, е, цялостната а, е, потребление а, на всички видове месо, а, горе споменати, възлиза на 43 милиона тона. Е, значи е, сега кой е, яде това месо, кой го консумира, трудно може да се каже, но има очевидно търсене. Всъщност, в сравнение с цялото съпотребление на месо, доста е така ограничен вносното количество. По конкретния въпрос за стандартите на хранителните продукти в е, Бразилия. Мисля, че от уводните ми врешки стана ясно, че от е, гледна точка на комисията е, бразилските органи ни информираха и когато през март изказахме недоволство, че не сме е, информирани предварително, това бе коригирано от бразилските органи, така че получихме цялата информация и възоснова на сегашните е, е, норми е, ние е, направихме всичко е, възможно, за да сме сигурни, че пробите, които бяха пратени, отговарят на нашите правила. Споменаха се тук антибиотиците. Знаете, в Европа е, са забранени е, стимулаторите на растежа от 2006. Е, в това отношение мога да спомена плана за действие на комисията от миналата година. Когато говорим за антибиотици и тяхното е, използване, трябва да сме сигурни, продуктите, кои, че продуктите, които влизат в Европейския съюз, е, е, не съдържат оста, остатъчни антибиотици. Е, работим по един одобрен план за остатъците. Е, това е едно базисно изискване. Всяка страна, която иска да изнася за ЕС, трябва да има такъв одобрен план за остатъци и той трябва да се актуализира всяка година. Трябва да се оценява всяка година, да кажем, Бразилия трябва да предостави своя план за остатъците и само тогава получава одобрение е, случва се, например, такъв план да не на изискванията, тогава можем да спрем е, и да отнемем е, разрешителното е, за експорт е, е, към Европейския съюз на дадена страна. Трябва да се каже, че проверките и така, допълнителните одити е, трябва да се съобразяват с е, препоръките е, и констатациите предходните от май, да кажем. Тоест не цялостни и общи. Не, не се разрежда цялата система на безопасност за храните в Бразилия. Конкретно тази дадена проверка е, сравнява с план за действие, представен от Бразилия през май 2017. Тоест проверява се дали ангажиментите поети е, тогава е, са изпълнени. Стана дума и за Разбира се, е, това обаче е извън моите компетенции. Ще е, прехвърля въпроса на е, почитаемата депутатка от е, Нидерландия към колега, който се занимава с тази въпрос. Въпрос сега за а, това какво би станало, какво трябва да се включи в програмата? Съвет от наша страна очаквате. Единственото важно, според мен, е да се постави ударение върху продукти, които се изнасят за Европейски съюз. Значи в Бразилия не използваме, не, не разрешаваме хормони или някакви остатъци, така че по време на такива посещения е важно да се обърне особено внимание на тези е, елементи е, брънки от веризата, веригата, които са допустими е, и имат разрешение за износ в Европейския съюз. Въпросът за броя е, одобрени е, производители и щати в Бразилия е, във връзка с е, говеждо и, и е, пилешко. забив са 9 щатите, които имат разрешително да изнасят е, говеждо за ЕС. В тези 9 щата има 83 е, производителя. Е, Знаете, че при говежето има определени правила, за е, проследяемост на животното, те водят до фермите, които в тези 9 щати могат да изнасят за ЕС. Колкото за пилешкото месо има 8 щата от 26-те, е, които имат е, имат разрешителни да изнасят за Европейски съюз. 50 производителя са все още на списка, някои, някои са, е, в някои е спрян, за някои износ е за временно спрян но а, ще ви. А, тук не, в тези бройки навлизат а, няколко, които наскоро бяха А, а, износа, от които бе наскоро спян за Европейския съюз. Ktoś z pani, panów posłów chce zabrać głos? Посов? Дам те, бързо прошу. Господин Антен, три въпроса поставих за лабораториите не получих а, а, отговор за въпроса за ефективността на проверките в кланиците и въпрос за а, анализ, анализ а, а, на продуктите, които се произвеждат в местните продукти, произведени в Бразилия. Uh, Споменахте 575 хиляди тона. Раз... Има ли разбивка колко е говеждо? Това, е, това страните от Меркосур ли е, е, е вноса или откъде? Thank you, Chair. Just sorry for, I think for to come back on the, the, the first uh, three. Да се върна на първите три въпроса. Те се отнасяха до лабораториите. Както казах, пробите, които правим е, при влизане в ЕС, е, са, когато говорим за микрокритерии, това са е, при пилешкото месо, са проверки за салмонела. Спомени се листерия и неодавнашният епидемия в Южна Африка. Те са част от системата за наблюдение в Европейския съюз, но на ниво граничен контрол, когато говорим за Бразилия, не, не бе е, е за листерия е, пробъл вземане не се прави, само за е, салмонела от месо и местни е, продукти такива одити или проверки са провеждани не в този конкретен случай, тъй като тук е, е допълнителните действия, последващите действия бяха въз основа на констатациите от основния одит. Е, резултата беше, че е, така, резултатите от е, заговеждато бяха благоприятни, но в този одит се включват и проверки за е, капацитета и е, обучението, е, квалификациите на ветеринарните, които осъществяват проверките на живи и мъртви животни. И вече във връзка с медикамент, медикаментите, е, всяка година Бразилия представя програма за е, проследяване на, на остатъците. Е, ежегодно се предоставя на комисията този отчет. Тя разбира се, го проучва и ако не са достатъчни данните и иска допълнителни информации, в случая, както стана дума от Бразилия, в най-лошия сценарий не се одобрява и износа спира. По конкретния въпрос за вноса и е, говеждото, ако говорим за е, говеждо месо, е, 65 000 тона са е, месото, говеждото месо, което идва от е, Бразилия. Мисля, че отговорих на тези допълнителни въпроси. Sądzę, че так, в таки бразе, jeśli има ma питани. pytań Благодаря, ако няма други въпроси от е, членовете на комисията. Приключваме с тази точка от дневния ред. Przygotowanie тих materiałów в formie pisemnych byśmy byli wdzięczni, szczególnie jeśli chodzi o członków delegacji. Ще сме ви благодарни за писмени отговори, защото ще използваме тази информация по време на посещението ни в Бразилия. Да бъдем по-добре подготвени. И така продължавам с следващата точка от дневния ред. Още веднъж благодаря на комисията. Благодаря на участниците в дискусията. Търговските аспекти и използване на предимствата на глобализацията. Нашия доклад е госпожа Каденбах, компетентната парламентарна комисия е ИНТЕ. Там докладчика е господин Шустър. Има съобщение е, на комисията по този въпрос. На 23 януари координаторите решиха да се разработи становище по е, онези аспекти, които представляват интерес е, за нашата парламентарна комисия. И подготовката на проекта беше възложен на госпожа Каденбах. В съобщението се прави препратка към изказването състоянието на Съюза на председателя Жан Клод Юнкер и предложението на комисията от 13 септември миналата година за пакета търговски и инвестиционни предложения в многостранната търговия в рамките на СТО, бъдещите споразумения на свободна търговия, мандатите за преговорите – стратегиите за достъп до пазара и инструментите за защита на търговията, както и преките чужестранни инвестиции. Всички тези теми имат отношение към нашата работа, защото те са от особено значение за селското стопанство. Днес започваме дискусията с госпожа Каденбах. Заповядайте. Реализационних має wyjątkowe значение на ситуацję wewnętrzną у него. Pani poseł, bardzo proszę. Темата е много важна за единия пазар на Европейския съюз. Заповядайте, госпожо Каденбах. Благодаря на председателя за уводните му думи. Мисля, че дискусията, която е, тук що проведахме за Бразилия, беше така много добра подготовка и за този въпрос, е, е, а именно е, свързан с глобализацията. Именно защото е, става ясно е, е, колко проблема води глобализацията след себе си. Е, сега трябва да. Е, е, интересно е да говорим на тези теми от гледна точка на е, земеделието. Е, е, съвсем накратко, от 2011 в нашия търговски баланс с трети държави имаме е, е, из, е, свръхизнос. Е, преди всичко е, нашите търговски партньори, основни търговски партньори са е, Китай и САЩ. Общата стойност на износ е 130 е, 30 е, милиарда и 700 е, милиона евро. 7,5% е, от, всичките, от всичкия износ на ЕС представлява това, а внес, внос е 6,6% от целия внос на Европейския съюз, от тези две страни. Тук се включват и сълскоански продукти. Особено важно място заемат заема свинското месо, и е, винаги е, за, занимаващото ни непрекъснато е, ни е зехтин. Е, най-важните ни вносители в това отношение са Бразилия, е, САЩ, Аржентина и Китай, е, когато става дума, освен месото, става дума за плодове, кафе, чай, е, други масла и така нататък. В доклада на колегата Шустер е, Става дума за търговските аспекти на глобализацията. Има е, и много други въпроси, които нас вълнуват, като околната среда, социалните въпроси. Те е, са, е, имат второстепенно значение в този, това становище тук се разглежда не само а, търговското право а, и ефекта му а, върху вноса и износа, но и целият, върху целия селскохопански сектор. Той е един чувствителен отрасъл, е, който, е, в който преобладават малки е, и средни предприятия, които произвеждат при тежки условия в не толкова економически развити райони, така че трябва много внимателно да действаме в това отношение, без разбира се да така стигаме до протекционизъм е, търговията е важна за нас, тя дава е, големи възможности за целия съсопански отрасъл, е, но в международните споразумения наистина трябва да отстояваме устойчивото, принципите като устойчивост на производството и да се насочат инвестиции е, именно в е, е, тази посока сега дисбаланс в конкурент, конкурентоспособността, в конкуренцията също е проблем, който ни занимава напоследък. Общите въпроси за когато става дума не само за, за нови е, разпоредби, но и е, е, така противозаконни дейности и действия това е другия проблем, който засегнахме във връзка с Бразилия, корупция, престъпност. Също в това отношение трябва да работим по сериозно и да бъдем по-внимателни в Европа. Доклад докладчицата за, от Европейския парламент за регламента за проверките именно настоява да има по-строг контрол, но и съответно ограничаващи по-стрикни, по-строги санкции и разколебаващи, ограничаващи мерки от страна на държавите членки, т.е. да не бъдат лукративни и привлекателни тези противозаконни дейности за извършителите. В държавите членки, например, външните инвестиции в Европа, според мен е, е, в селското стопанство е, как да го кажа, е, е важно да има взаимна подпомагане е, и добра система на отчитане, както при обработваемите площи, така и при горите и други. Важно е да работим съвместно при концентрация на сълскопански земи тук е, трябва да е, опазваме не само естественото е, биоразнообразие, но да поддържаме биоразнообразието и чрез продуктите, реколтите, и които на които засаждаме, както и животните, които отглеждаме сред страните, с които е, преговаряме е, такива споразумения са Австралия и Нова Зеландия. Е, тук е, всеки договор за партньорство, за търговска, е, за търговия е, има е, е, общ е, то въздействие върху е, селското стопанство и селскоманската продукция. Е, защото е, подобно на други е, сфери, е, когато говорим за медикаменти, и внос, да знаем източника на суровината и продукта. Сега с по повод Бразилия споменахме и правилата на СТО. Е, като работата ни с е, тези държави членки би трябвало е, и търговията ни да е подчинена преди всичко на правилата на СТО. В заключение ще цитирам е, австрийския комисар за селско спанство, е, комисаря Фишлер някога, е, той беше казал, цитирайки един американец, а именно, че Ричард Тейли е въпросния. Следващата стъпка ще бъде националното е, е, економика е, си отива, следващата стъпка ще бъде световната економика. Е, е, това е, е, трябва да е стремежен и когато не сме в състояние да решим проблемите на национално равнище, трябва да търсим общи решения, които не ни отграничават, които същевременно водят до едно до така балансирана и лоялна конкуренция в Европейския съюз. Е, очаквам е, наистина вашия принос, нашия принос, е, плюс тази част от становището на Инте да доведат до един текст, който ще бъде полезен, така че да се гарантира конкретно на Еврейския съюз и да се използват, да се извлече максимална полза от глобализацията. Има един проблем. Коя глобална институция или организация ще реагира на тези проблеми? Имаме национални органи на европейско равнище, Европейската комисия отговаря за търговията. Знаем в какво състояние е Световната търговска организация. знаем, че към а, тях а, проявяват интерес, да кажа, някои от големите играчи. Така че откъде ще дойдат решенията на глобално равнище? Давам думата на докладчика в сянка, господин Луис Валкарел – с големи постижения отбеляза годишнината си ОСП, но има и много трудности. Ясно ни е, че ни трябват по-нататъчни усилия от всички, особено сега, когато предстои излизането на Обединеното кралство. Държавите членки трябва да продължат да полагат усилия за постигане на целите, а именно да се повиши силно конкурентоспособността на европейското селско стопанство. Трябва да търсим и откриваме нови пазари, и то такива, от които най-вече се нуждаят производителите. За плодове и зеленчуци, например, които много страдат от руското ембарко, на тях им трябват други канали. Те се нуждаят от излизане извън Европа. Испанските маслини пък се нуждаят от альтернатива на пазара в САЩ, ако те продължават с напълно неоправданата си война срещу европейското селско стопанство. Популистите твърдят, че трябва по-силна подкрепа и защита за нашите производители. Администрацията на Тръмп наложи мита върху испанските маслини. Да си спомним портокалите от е, Южна Африка, които наводниха пазара – въпреки че имаме портокали с защитен происход от Ламанча. Los sectores sensibles de nuestra economía deben quedar protegidos siempre y en todo caso. Във всички случаи трябва да използваме специфичните си средства за защита на производството. Има страни, които желаят да сътрудничат с нас, но не можем да приемем нелоялната конкуренция от други държави, които извличат предимства от тази нелоялна конкуренция. Съединените щати и по-конкретно администрацията на Тръмп тръгват по такава пътека и трябва да се предприемат мерки. Ето това е духът на становището, което трябва да изработим заедно. Благодаря. Моля ви, спазвайте ограничението във времето. Давам думата на следващия оратор. Господин Агню, предпоследната и последната точка от дневния ред като че ли изглеждат сходни насърчаване на външната търговия. Но в светлината на Брексит нещата изглеждат различно. По предпоследната точка всички изразиха тревога от ефтиното производство на говеждо в Бразилия, което може да не отговаря на стандартите за безопасност. Има страх че постепенно проблемът с продоволствената сигурност ще се усложни, ако продължаваме да внасяме от далечни разстояния. А ние какви храни изнасяме в Бразилия? Почти никакви. Предстоящите преговори трябва да държат сметка за това, че производителите на агнешко в Обединеното кралство много силно зависят от а, а, френските и а, други потребители. Ето това, мисля, че е достатъчен пример да покаже, че ние сме взаимно свързани и взаимно зависими. Това трябва да знаят и политиците, които водят преговори. Ако говорите с гражданите, те искат да продължи търговията с Обединеното кралство без никаква промяна. Благодаря. Благодаря. Ами, можем да преминем към бартерна търговия, само трябва да се споразумеем на кила агнешко колко вино трябва да дадем. Госпожа Агилера. Благодаря, председателю. Колегата Каденбах много добре очерта предизвикателството, пред което сме изправени. Трябва да изготвим становище, в което да потърсим решения, а тези решения не бива да ни изолират от света, а да създадат условия за лоялна конкуренция. Това е възможно в условията на реципрочност. Освен това, в безопасността на храните не може да се допуска конкуренция. Не можем да бъдем протекционисти като Тръмп. Трябва да бъдем много внимателни защото ние не допускаме а, търговия не с цели сектори и отрасли, а с а, конкретни институции, като например властите в Съединените щати, които налагат забранителни мита върху трапезните маслини от а, Испания. Необходимо е регламентиране. Най-важно е да се постигне баланс, равновесие. Европа не се възприема по еднакъв начин и това съответно се отразява различно в споразуменията споразуменията ни с САЩ или Канада имаме равностойност. Погледнете обаче споразуменията ни с африканските страни или по-общо развиващите се страни. С тях също имаме спогодби, но в тях селското стопанство като че ли отстъпва на заден план – От това възниква неравнопоставено за нашите производители. Примерно имаме споразумения с Марокко и Тунис. Политическата стратегия на Европейския съюз е, че ние помагаме на тези страни. Това добре, но води до дисбаланс и виждате какво става. Домати от Марокко, зехтин от Тунис. Тук има двоен аршин. играем с селското стопанство по различен начин и възниква неравнопоставеност. Ако не се решат а, а, проблемите, които примерно възникнаха а, поради споразумението с Южна Африка и оттам нелоялната конкуренция с внос на земеделски продукти от Южна Африка, то тогава няма да можем да се справим с проблема. Проекто становището, по което работи Карен, е в тази посока. Благодаря. Все се чудя как комисията успява да твори документи, в които заглавието гласи едно, съдържанието друго. Съобщението е озаглавено балансирана и справедлива търговия а, за използване на предимства на глобализацията – Нищо подобно не се предлага в самия текст на документа. Нито балансираност, нито справедливост, нито лоялна конкуренция. И тук трябва да сложим къщата си вред. Едно е да си протекционист, друго е да прилагаш мерки, които защитават по-уязвимите отрасли и групи от населението. Знаем какво гласи Хипократовата клетва на лекаря. Не прави нищо, от което ще се влуши състоянието на пациента. Същия принцип трябва да се прилага и към нашата търговия. Има някои цели сектори, които са под огромен натиск и няма нужда да им създаваме допълнителни трудности. Тук е изпълнено използвано, използван глагола to harness, да впрегнем предимствата на конкуренцията. По-низки цени, високи стандарти за безопасност. Чухме обаче дискусията, чухме какъв е подхода на комисията към страните от Меркосур – и ми се струва, че тук няма никакво впрягане на предимства, а има а, неистов стремеж да се постигне споразумение на всяка цена, безогледно. Чухме примера с говеждото. А как стои въпроса с германските автомобилостроители? Има и уязвими сектори, които трябва да бъдат защитени. Съществува Европейския фонд за приспособяване към глобализацията и той подпомага земеделските стопани, които страдат от е, преместване на производството. Но а, този фонд а, за приспособяване към глобализацията не е за земеделските стопани, то е за промишлените производители. Нямаме такъв а, фонд за приспособяване в земеделието. Не се предвиждат помощи от тези, за тези земеделски стопани, които страдат от глобализацията. Надявам се, че нашата парламентарна комисия ще използва случая, е, за да отрази в становището тези опасности от търговската политика за замеделските ни стопани. Дано е, настъпи поврат в търговските ни отношения. Мисля, че нашата комисия трябва да каже край. Опомнете се не в тази посока. Благодаря сега господин Андрио. Благодаря. Споделям мнението на колегата от Естония. Искам да благодаря на Карин Каденбах за представянето на нейния доклад. Той безспорно изискваше много работа по измененията. Глобализацията има много предимства, безспорно. Но трябва да дефинираме за коя глобализация говорим. Е, да не забравяме, че има и проблеми, за които не трябва да подминаваме. концентрацията на индустрията на земеделското производство, е, трябва да се запитаме дали не води до деструктуриране на традиционните модели и дали въздейства на обществото. Да, определено има си предимства глобализацията, но не е, глобализацията по принцип. И въпросът е да търсиме сближаване и на социалните е, норми, изискванията за опазване на околната среда, е, фитосанитарните изисквания и така нататък общата селскостопанска политика е, се говори там да правиме достатъчно разлика между различните типове стопанства, малки и по-големи. А сега се оказва, че отваряме вратата на Меркосур да вкарваме продукти от там, които ще разрушат възможностите за поминък на много от нашите стопанства. За това трябва да застъпваме своя европейски модел. В Германия, например, най-голямото е, земеделско стопанство фалира наскоро, цитира се съответното име. След 50 е, години на подобна политика това не е толкова странно. Затова ние трябва да мислиме какъв е, модел на селско-стопанска политика искаме да възприемем. Дали искаме да спазваме е, изисквания за околна среда, за здравето на хората или да обслужваме услуги, които нямат нищо общо с тези съображения. И съответно търговската ни политика трябва да е в е, синхрон с основните ни цели. И е, в такъв смисъл ние трябва да спазваме европейските ценности. Европейския модел е, върви по е, структурата на семейните стопанства, докато глобализацията сериозно нарушава този модел. Uh, uh, Господин Фланеган, благодаря. Е, храните не са кой да е продукт на търговия, примерно лекарства, козметика или други. Uh, Твърди се, че трябва да бъдем конкурентни способни. Добре, е, обаче трябва да се сравняват еднакви неща. А сега са, ние сравняваме а, някой, който е така спортист и се занимава с фигурно пързаляне и друг, който а, се занимава с надбягване с кънки. Не е възможно това. А, предприятията, които внасят е, в Европейския съюз, е, занима, се занимават с нещо, което е същото, с което се занимават и нашите, т.е. производстват произвеждат храна, но не се занимават с ред други изисквания, които ние поставяме пред нашите производители. Тоест, конкуренцията в никакъв е, смисъл не е равнопоставена. Та не може един фигурист да се пързаля толкова бързо, колкото този, който се е специализирал в надбягването. Така че нека да сравняваме едни и същи неща. Ние не го правим и ако продължаваме така, ще съсипим селското стопанство. Искаме да бъдем конкурентно способни, като расовите коне или кучетата за надбягване, но не може. Нашето производство трябва да не се свежда само до конкуренция. Да. Винаги се радвам, когато говориме конкретно за особеностите на земеделското производство, но в край на кращата това производство се състои също от стоки. И двамата, и фигуриста, и този, който участва в надбягвания, се занимават с спорт, свързан с тънки. Благодаря, госпожо Кадебак, за вашите е, е, коментари Комисията всяка година казва, да, имаме е, износа ни е по-голям от вноса, но какво означава това? Е, търговия като самоцел е, не обслужва никого. Когато говорим за износ на, на свинско или мляко, ако всъщност е, този гигантски процес е, е, облагодетел само половината от производителите в Европейския съюз, въпросът възниква има ли смисъл? По дискусията за, Меркосур нямаме нищо против търговски споразумения по принцип, но защо не ги използваме в особени случаи, е, така че е, от европейска страна да налагаме екологични стандарти. Да не говорим вече за правата на човека. Но е, именно да казваме, добре, ще преговаряме, но на определено ниво и с присъщите същите стандарти, със същия аршин. В противен случай и ако вече са изпълнени тези условия, може да разширим е, обмена. Е, стокообмена. Е, по принцип, е, в крайна сметка, се внася от там, където е, екологичните или е, стандарти или условията на труда са най-така е, лоши. Дали добре произвеждат авокадо за европейския пазар, в е, е, което обаче е, изчерпва водата в даден район на производители и трябва да се е, хората се е, водоснабдяват или, или се носи питейна вода в е, е контейнери, резервари. Би трябвало подобни условия да се е, вземат предвид при споразумение, като да кажем в случая с Чили. Е, е, е, тук се говори само за количества, тонове, печалби, но не и е, кого ползва всичко това и в крайна сметка в глобален план как се отразява на околната страна и какви са условията на производство в тези страни износители. Би трябвало да се защитат интересите и на местните, техните местни производители. Е, чрез е, международни е, договори би трябвало да гарантираме и трудовоправни норми, защото в противен случай създаваме повече проблеми, отколкото да решаваме. Ние също искаме да защитаваме дадени продукти, но трябва да отчетем, че е нужно да защитаваме, сега интересите и на производителите в тези страни. Госпожа Катайнен. Благодаря, господин аз съм докладчик Сенка по досието и искам да коментирам няколко момента. Документа за размисъл на комисията е много различен. И той гласи, че до 25-та година ще има много големи е, разлики в земеделското производство. Има все по-засилено търсене за висококачествени храни и високи е, стандарти за опазване на околната среда. От ключово значение е Европейският съюз да продължава да спазва е, стандартите, на които ние държим. Да няма антибиотици, да няма кадми в е, изкуствените торове, да е ясно какво ядем, т.е. етикетиране. Ние трябва да имаме своите приоритети в търговските е, споразумения. Нов продукт на глобализацията са и глобалните е, вериги за създаване на стойност. Те действат и директно, и не е, пряко. По този начин ние можем да е, търсиме нови възможности за износ на нашите земеделски продукти и да увеличаваме качеството на тези продукти на световно е, ниво. High standards and principle of ensuring agri-production in all areas of the EU will keep our products. Ако продължаваме да спазваме своите стандарти, ще бъ... имаме успех на всички нива и също ще се отворят за нас и международни пазари с което се изчерпа списъка на заявилите желания за изказване, затова давам думата отново на докладчика. Ja, ich möchte mich ganz herzlich bei allen Kolleginnen und Kollegen für die rege Благодаря на колегите за е, оживената дискусия и многото е, споделени мнения. Е, Очакваме допълнителни из... предложения за изменения. Така че много от въпросите, които са заложени в е, това становище, е, се нуждаят от е, доразвиване и всички аспекти на темата търговия и глобализация да бъдат обхванати и отразени е, и чрез търговските си споразумения и търговията с е, трети страни да налагаме е, своите по-високи стандарти в всяко отношение. Благодаря най-сърдечно за дебата. Благодаря. На 23-24 април ще продължим дебата с подадените изменения. До тогава имаме все още достатъчно време. Благодаря на докладчика, благодаря и на всички. за пространния дебат. Много се радвам, че не ми се наложи да ви ограничавам във времето за изказвания. По точка 11 сте получили по интернет в почтата си препоръките на нашите координатори. Ако няма коментари, ще ги приемем за одобрени. 23-24 април е датата за следващото ни заседание. Имайте предвид, че на 24 заседанието започва в 2 часа след обед, не в 2.30. Това ще е едно заседание, в което ще участват и представители на националните парламенти. Наш гост е комисар Хоган, ще има и други е, важни е, гости. Поканата от секретарята ще ви бъде изпратена. Ако нямате е, други коментари, ви подарявам един половин час свободен. Благодаря на преводачите.